комисиите в парламента, <clears throat> които са компетентни за правоприлагането. Това мисля, че ще подобри състоянието на правоприлагането. On... Следващата точка от дневния ред дискусия по проблемите с нарушаваната на човешките права. Първо от Относно Руанда давам думата на господин Корал, като, който е автор.